Dear colleagues and uh, friends. Скъпи колеги, скъпи приятели, започваме с съвместното изслушване на Комисията по развитие и Комисията по селско стопанство. От е, името на председателят на Комисията по развитие бих искал да ви приветствам с добре дошли на днешното съвместно изслушване с е, Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Както вероятно знаете, общата сълскостопанска политика ще претърпи важна реформа след 2020 година. и подготовката на тази реформа вече започна. Публичната консултация, започната от Европейската комисия по общата стопанска политика, доведе до изхода, че на реформа на ОСП в по-голяма степен е взела предвид съгласуваността на политиките на развитие само в известна степен. Реформата взе в известна степен предвид съгласуваността на политиките за развитие. И предложенията за евентуалната бъдеща реформа ще вземат предвид последните промени в световният контекст, включително и промените в цените на скотопанските продукти, промяната в търговската динамика, както и новите международни ангажименти, прияти от Европейския съюз, особено тези по отношение на измененията в климата и целите за устойчиво развитие на ООН. Ето защо комисията е, по развитие и комисията по земеделие решиха да организират заедно днешното съвместно изслушване, посветено на въздействието на ОСП за развиващите се държави. Освен това, Комисията по развитие поръча изготвянето на проучване, посветено който да представлява също една добра основа за по-нататъчните ни ползотворни разисквания. В получването, се излиза с конкретни политически препоръки за това как може да се изпълнят ангажиментите предприяти от Европейския съюз е, към съгласността на политиките на развитие, към целите на политиката, към целите за устойчиво развитие, както и Парижското споразумение за борба с изменението в климата в рамките на новата реформа на ОСП. Днешното изслушване е възможност да допринесем своевременно към изготвянето на една ОСП, която да е подготвена за новите тенденции в развитието. И след това сме поканили гости, експерти, които да ни представят своята гледна точка. Но преди да им дам думата, бих искала да приветствам с добре дошла госпожа Габриела Жолана, която е заместник председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Тя ще се председателства днешното изслушване. Госпожо Жолана, имате думата. Благодаря ви, господин Колого. От името на Комисията по земеделие и развитие на сърските райони, чието председател представлявам днес, бих искала най-сърдечно да поясвам с добре дошли всички гости, които откликнаха на поканата ни да вземат участие в днешното съвместно изслушване, включително и представителите на Европейската комисия. Съвместното изслушване се надявам ще ни даде възможност да се запознаем по-отблизо с важният въпрос, а именно какво е въздействието на ОСП върху развиващите се държави. И също така, как се променило това въздействие с времето. Също така, с интерес ще чувам препоръките ви за това как може да изглежда бъдещата ОСП след 2020 година или казвам с други думи, как трябва да бъде изготвена ОСП, за да има възде... положително въздействие върху развиващите се държави. На този етап това, което ще чуем днес, може да се отрази значително на реформата на ОСП, тъй като процесът вече е започнал в Европейската комисия и в нашата комисия също вече вече работим чрез изготвянето на доклад по собствена инициатива, посветен на бъдещето на хранителните продукти и фермерството. Днешното слушане ще бъде разделено в четири части. Представяне на обектът на, на проучването което обсъждаме днешното проучване. Представяне на конкретен случай, с който ще се запознаем, а именно производството на мляко в Западна Африка. Следващия втори панел ще е посветен на развитието на ОСП в контекста на член 208 от договора за функционирането на Европейския съюз и изводите за политическата съгласуваност с политиката за развитие в рамките на новата ОСП. Първият а, панел ще бъде председателстван от а, заместник председателя на Комисията по развитие господин Стелиус Кологово, а аз ще председателствам втория панел. Във всеки на панелите ще чуем по две презентации в рамките на не повече от 10 минути, след последвани от въпроси и отговори. Държа да подчертая, че програмата на съвместното ни изслушване е много амбициозна. Затова е много важно всички да се придържате към времето, което е отредено за изказванията ви. Професорът по а, агроекономика от Техническия университет в Мадрид, господи, госпожа Мария Бланко, ще ни представи своето проучване относно въздействието на ОСП за развиващите държави. Госпожо Бланко, имате думата. Много ви благодаря и добър ден на всички. За мен е удоволствие да бъда днес сред нас сред вас, за да ви представя основните изводи от нашето проучване за въздействието на ОСП за периода 2014-2020 година върху развиващите се държави. И напред ще ще представя общия контекст на външното измерение на ОСП, след което ще се спра на основната тема на, на проучването ни, а именно оценка на текущата ОСП и нейното въздействие върху развиващите се страни. И накрая ще ви дам някои препоръки за настоящият дебат по бъдещето на ОСП. Започвам с по-общият контекст. През, както виждате, през годините ОСП редовно беше преразглеждана в отговор на новопоявилите си предизвикателства, някои от които от външно естество. Председателят има проблем с преводът на немски ли? Uh. It's okay? Yeah, okay. It's okay now? May I continue? Yeah. Uh, Госпожа Бланко, както казах, някои от тези предизвикателства са свързани и с външното въздействие на целите ни настоящ, настоящия си вид ОСП подкрепя съскопаски позители в Европейския съюз по начин, който не нарушава функционирането на пазара и търговията. Ако видите развитието на бюджета на ОСП през годините на графиката пред вас, можете, можем да отбележим някои от елементите, които правят ОСП по-съвместима с целите за развитие. Първо, премахването на субсидиите за износ в червено. На второ място е постепенното премахване на плащанията, обвързани с производството. След това виждате как тази тенденция беше преобърната в рамките на настоящата ОСП, което също става ясно от графиката пред вас. И не на последно място е засилването на инструментите, които имат за цел да, да се справят с предизвикателството на околната страна, както по първи, така и по втори стълб на ОСП. И виждате на графиката развитието в времето. От международна гледна точка, Европейския съюз е много важен участник на международните пазари на селскостопански продукти. По този начин допринася значително за продоволствената сигурност световно равнище. Днес, благодарение на активните стеографски връзки с развиващите държави, Европейския съюз се превърнал в основен вносител на селскостопански производители от страните от АКТП. През 2000 и 2016 година на 11% е общото количество внесени посоконски продукти от страните от АКТБ, като в дясно на графиката виждате как се развиват вноса и износа и виждате, че вносът от страните от АКТБ се увеличава с времето. А сега, ако поминем към основният цел на поручването, именно въздействието на настоящата ОСП и опит да отговори на въпросът. В сравнение с предишната ОСП, какви са последиците на ОСП за периода 2014-2020 година върху развиващите се държави, като в частност се съсредоточаваме върху въздействието върху продоволствената сигурност, околната среда, социалните и демографски измерения. За опит да отговорим на този въпрос, преразгледахме предишни проучвания, които правят анализ на въздействието на ОСП. И всъщност не намерихме много проучвания, които да се съсредоточават в частност върху въздействието на ОСП на развиващите се държави. Има много проучвания, които се съсредоточават върху конкретни аспекти, като например увеличаването или намаляването на цените на селскопанските продукти или въздействието върху продоволствената сигурност, но тези по-общи проучвания обикновено не изолират въздействието на ОСП от други фактори, които биха могли да доведат до сходни последствия. Ето защо установихме, че е трудно да се изолира въздействието на ОСП от други фактори, които влияят. И също така има и конкретни проучвания, които са посветени на ОСП. Важен елемент е предварителната оценка на въздействието на ОСП за периода 2014-2020 година, която вече включваше оценка на въздействието върху трети страни. Въпреки, че тази предварителна оценка може би не беше чак толкова изчерпателна, колкото оценката на въздействието на вътрешно равнище, т.е. върху държавите членки на Европейския съюз, но поне вече беше включено външното измерение, което е а, положителен знак. Ако се опитаме да направим обобщение на основните изводи, първо, нека се спрем на въпроси, свързани с продоволствената сигурност. Сравнение с предишните ОСП, настоящата ОСП не променя значително статуквото, т.е. въздействието върху международните Пазари и международната търговия са доста ограничени. Освен това, цените на селскостопанските продукти в Европейския съюз са обвързани с тези на международните пазари и въздействието на настоящата ОСП върху производството, цените и по този начин върху търговията са незначителни все пак имаме известни притеснения, които са свързани най-вече с въвеждането на доброволното, обвързано с производството подпомагане в настоящата ОСП. Знаете, че държавите членки могат да предоставят този доброволен вид подпомагане към конкретни сектори, които се смятат за важни или които са изправени пред особено големи трудности. Този вид е доброволно обвързан производството подпомагане има за цел да запази настоящите равнища на производство в тези конкретни случаи. И ляво, в, на диаграмата в ляво виждате, че този вид е доброволно обвързан с производството подпомагане представлява 10% от общият бюджет за преки плащания съгласно решенията взети от държавите членки за периода 2, за 2014 година. Тези решения бяха променени през 2016 година, но всъщност равнища на доброволно обвързано с производството подпомагане остават непроменени и в момента. В дясно виждате, че повече държави членки, с изключение на Германия, са взели решение да използват тази възможност за доброволно обвързан с производството подпомагане и по-голямата част от този вид подпомагане е свързано с животновътството. вторият най-субсидиран сектор по този начин е зърнопроизводството. В дясно виждате, че над 40% от този вид подпомагане е за отглеждането на едрогат по добитък, а над 10% за зърнопроизводство този вид мерки има последици за развиващите се държави. Защо? Ще ви дам един пример. Става дума за едно от малкото проучвания, които анализират въздействието на ОСП. Като трябва да отбележа, това проучване не е специфично насочено към развиващите държави, но поне то дава възможност да се направи сравнение на положението и тук по време на предишната ОСП и настоящата ОСП. Ако погледнете резултатите от това проучване, ще видите, в първата колона референтните стоености, т.е. стоеностите от предишната ОСП, във втората колона висшата стойностите за настоящата ОСП 2014-2020 година. В третата колона виждате същите стойности, но без обвързаните с доброволните обвързани с производството подпомагане и третото е без мерките за екологизиране. Защо? Защото ако не се направи такава разбивка на резултатите, се оказва, че доброволното обвързано производство подпомагане всъщност в силна степен засилва в производството. Тоест, само мерките за колоризиране без доброволното подпомагане би означавало намаляване на производството в някои сектори, но този вид доброволна обвързана с производството помощ сама по себе си насърчава производството в областта не производството на протеинови, протеинови зърнени например. Държави членки взеха това решение, което не е сериозно проблем за различни държави, но също да се случва и в областта на животновътството, което вече е проблем. Каза се, че без този вид доброволна обвързаност производството подпомагане, производството на този вид животински продукти би намаляло, но цените биха се увеличили, което би имало положително въздействие, включително и на вътрешно равнище в Европейския съюз по отношение на доходите на селкоспанските производители. И смятам, че това е аспект, на който трябва да обърнем надлежно внимание. Т.е. какви е реално са последиците от този вид доброволно на подпомагане. Това беше едно от основните ни притеснения от резултатите върху международните цени, и международната търговия. А сега, ако погледнем въздействието върху околната среда, става ясно, че са предприяти допълнителни стъпки чрез въвеждането на екологи, мерките за екологизиране и други мерки, свързани с опасната околната среда по втория стълб на ОСП. В някои случаи засилената конкурентна способност насърчава въздействието на подобни мерки в трети страни, но тези мерки могат да имат и отрицателно въздействие върху устойчивото развитие. И тук отново критиките ни са насочени основно към животновътството в Европейския съюз. Защо? Защото от една страна увеличаването на а, броят на огречните животни в Европейския съюз изисква увеличаване на фуража, т.е. увеличават се и а, увеличава се и вносът на фуражи. И това засилено търсене на фураж насърчава производството на фуражи в някои развиващи страни. От друга страна обаче Подобно засилено търсене може да има отрицателно въздействие върху околната среда или да окаже допълнителен натиск върху оскъдните водни запаси и тъй нататък. Има въздействие и върху а, съгласоваността на политиките за развитие и съгласоваността съгласуваността на ОСП с целите по отношение на околната среда и климата, като говорим не само за тези цели на равнището на Европейския съюз, но ги погледнем в световно равнище, тъй като целенасочена подкрепа за конкретни сектори означава, че ще има и отрицателни последици за околната среда. В такива случаи се прилагат ам, мерки за екологизиране, които са несъвместими с мерките за подкрепа на производството. Това са основните ни притеснения по отношение на въздействието върху околната среда. А относно въздействието от социална и демографска гледна точка, много са малко проучваните, които се интересуват от тази тема. Всъщност няма нито едно проучване, което да е посветено конкретно на последиците на ОСП, но някои изследвания показват, че подкрепата за селското стопанство, което не нарушава усилието на пазара, може да подобри развитието на световните фериги на добавената стойност, но води до някои притеснения, тъй като увеличаването на търговският износ към Европейския съюз може да доведе и до отрицателни въздействия за условията на живот в всичките райони и околната среда в тези страни. И в резултат на това Европейския съюз всъщност предприе важни мерки чрез промяната на общата система за преференции или GSP+ този инструмент може много ефикасно да допринесе за насърчаване на устойчивото развитие и да компенсира негативното въздействие върху населението в селските райони в тези страни. Но няма достатъчно надежни оценки на последиците от тази система. Тя е сравнително нова и трябва да видим как ще се какви резултати ще даде в времето. В заключение някои препоръки за бъдещата реформа на ОСП. Най-напред, очевидно, че има напредък при съгласуването на ОСП с политиката за развитие, но има и някои предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани. И на първо място много е важно на бъдещата реформа на ОСП да бъде съгласувана с ангажиментите пъти от Европейския съюз по отношение на световната програма за устойчиво развитие, т.е. целите за устойчиво развитие на ООН, както и а, споразумението за климата от Париж. За целта трябва да има хоризонтален, многодисциплинарен подход. Не можем да се заключаваме в хипотезите само на една политика, без да вземем предвид мерките, които се е, взимат в други отрасли, тъй като взаимодействията и връзките между отраслите са много сложни и трябва да бъдат отразени. Разбира се, ако наистина искаме да постигнем напредък в това отношение, трябва да бъдем в състояние да направим оценка на въздействието на политиката към всички сектори. Тоест имаме нужда от по-систематичен подход към наблюдението и оценката на селскостопанската политика, като се обърна особено внимание на междусекторните, междуотрасловите взаимодействия с цел насърчаване на политически инструменти, които да насърчават положителните взаимодействия, както на вътрешно, така и на външно равнище. Също така, за целта имаме нужда от а, конкретни показатели, които да дадат възможност а, да се направи оценка на приноса на ОСП за постигането на целите сочово за развитие в развиващите се държави. Се съспрем няколко конкретни области, които имаме притеснения. Пак ви моля да не забравяте, че е, нашите проучване се основава на преглед на научните на наличните проучвания в тази област, извинете. И За мен основните проблематични области са три. На първо място последиците, е, нарушаващи функционирането на пазара от е, повторното въвеждане на доброволното вързано с производството подпомагане в ОСП за периода 2014-2020 година. В е, идеалният е, вариант този вид доброволно подпомагане би следвало да се прилага само за най- уязвимите отрасли и в най-уязвимите региони. В някои региони има нужда от а, специфични мерки за защита поради тежките природни условия или тъй като съответната култура е особено важна, като например зърнените култури в Европа. Но за всички останали отрасли трябва много внимателно да преценим дали тези инструменти наистина са нужни. На второ място, противочащите си е, стимули на някои инструменти на ОСП по отношение на целите в областта на климата и околната среда. И тук е много важно да вземем предвид и евентуалните негативни последици при подпомагането на конкретни сектори, в частност на животновътството, отрасъл, който често е силно подпомаган в рамките на Европейския съюз. И на трето място, равнището на ефикасност на новата обща система за преференции, възможността и да насърчава подводствената сигурност и да принесе за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Не е лесно да се намери добър начин да се направи е, надлежна оценка на този инструмент. Много зависи от е, конкретните условия на място. И затова трябва да се обърне особено внимание на този инструмент. Според мен това са основните заключения на проучването. Всички сте получили копие от него. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще се опитам да ви отговоря. Благодаря ви за вниманието. Е. Благодаря, госпожо. Не. Добре, в такъв случай ще ще поступим по този начин. Господин Адама Дяло, той работи на място, той е представител на Националния съюз на малките манда. Ще обсъдим заедно с него и млекопроизводството в Donc, euh, oui, c'est Ако, бонжур, мерси. Добър ден. Благодаря ви за поканата. За да ви представя и това, което се случва у нас. Аз съм Ибрахима Дама Диало производител и преработвател на мляко от 1993 година. Аз съм управител на една малка мандра в Коса Младега на 180 км от Лагадуго. На национално равнище съм председател на Националния съюз на малките мандри и млекопроизводители. Също така съм и заместник-председател на млекопреработвателите. В Буркина Фасо животновътството представлява животновътството осигурява 80% от заетостта на населението. Добитъка разполагаме с около 9 милиона, представлява 26% от износа. Това е една хранително-вкусова и паст на главите добитък. Това е нещо като банковия контрол, то банкова карта. Пет крави у нас могат да изхранят семейство от 10 човека, така че за нас няколко години, от 90-те години, се опитахме да разработим така наречените мини мандри – това са които се намират в зони близо до производителите. Да кажем, в радиус насърчиха економиката и местното потребление и повишиха участието на жените. Те хора и за жените. Това позволи на много жени и семейства да изхранват семействата си на населението. Извинете, демографско растеше голямо предизвикателство заради увеличаването на населението в региона с 3,6 да произвеждат ефтино а не да инвестират в този отрасъл, за да произвеждат качествени пани животновъдите, защото те не защитават до достатъчна степен земеделските продукти. Така, например, мляко и цената на литър мляко ще се увеличи. Достатъчно използван. Ето защо се нуждаем от нови мандри в този подрегион, тъй като към момента премахването на млечните квоти в Европа доведе до увеличаване на производството на европейско равнище с над 2%. Са в резерв, което е еквивалент на 4 милиарда литра мляко. Това доведе и до увеличаване на... И в момента се търгува с обезмаслено мляко, което в последствие е обогатено с палмово масло и то 2017 година. Според нас това е от полза за европейските предприятия, но не че ако желаете, ще ви предоставя повече информация в това отношение. Съвсем накратко, Виждате, че има много милиона литра мляко. Се използва напълно. Както виждате, основният проблем е млякото на прах, което е цената се увеличава на 30 до 100 франка литъра. на африканския пазар. Внася се мляко на прах в насипно състояние. Ено с палмово масло. Предполагам, че това е забранено в Европа, но а, това се прави за Африка. Сигурно по-бедни. Това ще накара младите хора да напуснат селските региони, да Еми, се стратегия на а, резистентност. Опитваме се да създадем местна марка, за да конкурираме обезмасленото млекопроизводство в подрегиона. Търсим също и солидарност на европейско равнище. Ние изискваме следното. Авторите на млекопроизводителите на местно равнище – Изискваме също така да се стимулират инвестициите, които са изложеното производството и преработката на мляко на местно равнище и с оглед избягване на последствията, които ви описах през следващите години. Това ще доведе до много нови мандри и дребни стопанства. Това е нашия лозунг местно произведеното мляко. Сега ще дадем думата на Оливия Дешутер за председател на ИПЕС Фуд между ползването и потреблението на месо. Също разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, това, което ще изложа, ще е поставено в малко по-широк контекст и ще с по-политическа насе направиха също много полезни представения по въпросите, които обсъждаме днес. Нека ви припомня първо, че е трудно да се направи оценка на ОСП в контекст като този, който обсъждаме днес. За да направим оценка на въздействието и върху развиващите се страни, двитие на Европейския съюз – много е трудно да се направят тези връзки, да се направи оценка на въздействието на ОСП върху околната среда, използването на ресурси. Когато бе поставено началото на тази политика през 1961 година, светът бе нарастващото като брой население. На тази графика виждате промените настъпили между 1900-та и периода до 2020 година. Към момента, когато бе учредена ОСП, населението в световен мащаб нарастваше с много бързи темпове. Затова и трябваше да се увеличи обемът на продукцията. Трябваше да се увеличи обемът на продукцията, за да се задоволят все по-нарастващите потребности. През ползват от възможностите за износ и могат да влязат в световните вериги за доставки на храни. 800-те милиона в по-голямата си част са дребни сълскостопански производители, които зависят от семейни стопанства за оцеляването си. Тези хора искат да спласират продукцията си на местните пазари, тъй като ако я изнасяха към Европейския съюз, щяха да се изправят пред редица пречки, например от регулаторен характер. Освен това, не биха могли да бъдат конкурентоспособни на един по-голям пазар. Не биха могли да се конкурир 95-та година. Селското стопанство до голяма степен е ориентирано към производство. Нараства делът на сълскостопанските продукти, които се изнасят. За някои култури е много забележителен темпът на растеж в това отношение. Можем да, да производството произвежданите такива култури са предназначени за експорт. Много е висок делът също при палмовото масло, царевицата, захарта и някои други култури, които виждате тук на графиката този износ не се осъществява от дребни, се осъществява от по-крупни действащи лица, които имат достъп до световните вериги за доставяне на храни и могат да се възползват от възможности и продоволствената сигурност от друга страна. Има много силни аргументи както за едното, така и за другото. Търговията допринася за по-ефикасно разпределяне на ресурсите, дава възможност за това регионите да се специализират в онези области, в които могат региони, където има дефицит. Но според мен движението на храни се осъществява по-скоро към региони, където има покупателна способност. Така, например, изнасят по-бедни държави. Понякога също се казва, че търговията. Контрааргументът е, че трябва да се намали концентрацията в производството на храни, за да могат региони като Африка, например, да са по-устойчиви. Въпросът е сложен, но опитът ми на ниво ООН показва, че има съревнование за ресурси между селското стопанство на местна почва и селското стопанство насочено към износ. Това води до концентрация в селското стопанство. По-крупните действащи лица достигат до по-голям дял от ресурсите, а по-де райони не могат да го поемат системите им за обществени услуги. В миналото реакцията бе да се внася повече храна за да може да се поддържа градското население. Това означаваше по-голям внос от развиващите се страни, по-голяма зависимост от тях с цел изхранване на градското население. Означалата година те показват как населението на развиващите се страни, най-вече в Африка, южно от пустинята Сахара и в Южна Азия, до голяма степен зависи от внос на храни, за да задоволи потребностите си. Африка е много интересен пример в това отношение. Въпреки, че там има паство, Африка все повече зависи от внос. Това е така, защото динамично нараства броят на населението там. Тази зависимост води до уязвимост спрямо колебания в цените. В дългосрочен план за страните от тези региони оказва въздействие и върху околната среда. Този вид селско стопанство се извършва в сравнително голям мащаб. Сравнително високо е нивото на механизация и индустриализация там, което води до замърсяване и ерозия на почвите. Типичен пример е памуко. Губата на естествено плодородие на почвата означава, че плодородието може да бъде възстановено единствено и само ако се влагат ресурси отвън. Тоест, засегнатите държави стават все по-зависими от вноса на торове селското стопанство на СОЧ 75-та година. Тази карта е от 2014 година. Тоест става дума за период само 30 години. На тези карти е показан темпът на разпространение на наднорменото тегло и затластяването в света. Проучени са 200 страни, Очерика и в Южна Азия. Наднорменото тегло и затластяването са се увеличили. Това съответства на 2,8% от БВП в световен мащаб като разходи. На какво се дължи това явление? Дължи се на, на силно преработени храни. А такива храни се произвеждат и разпространяват от по-големите играчи, от дъмпингови практики. Те се отразяват неблагоприятно върху средствата за препитание на сълскостопанските производители в развиващи водители са много по-конкурентоспособни. Те произвеждат много повече на хектар и на глава от населението много по-конкурентоспособни отразяват неблагоприятно върху производството на домати или пилешко месо, например, в Сенегал или в Буркина Фазо. Трябва да има механизъм и за двете страни. Трябва да помислим за това, кои могат да се възползват от тези възможности за повече търговия и кои са губещите от тях. Губещите обикновено си по-добра организация. Колкото повече внасят развиващите се страни от нас, толкова по-малък ще е стимулът за тях да насърчат продължават местното производство, дейности върху економиката и околната среда. Трябва да насърчаваме онези, които проявяват повече отговорност, които използват екологични методи, по-разнообразна и по-малко преработена храна ще можем да се справим и с проблема с наднорменото тегло. И заря сега ще има възможност за коментари и въпроси към всички наши гости, които се изказаха. For your, for your... Много ви благодаря за въпроса. Права сте. В проучването и данните, които представиха, виждате стоеностите за вноса и износа, но нищо не се споменава за това кой се възползва от този внос или износ. В почването обаче има по-подробна разбивка на данните и в една от главите анализираме и коментираме проучванията, които анализират как търговията с развиващите се страни може да има и отрицателно въздействие. Споменах този факт, но много набързо. Точно поради това, защото в някои случаи въпросните държави се специализират в износа на дадени продукти, който по своя страна има негативно въздействие върху условията на живот и приходите на населението в същите райони в съответната държава. Така че да, права сте, това е факт, е, който е отразен като притеснение в нашето проучване. Но въпросът, който си задаваме тук, е дали се стига до тези тенденции заради ОСП или те се дължат по-скоро на институционалната рамка в съответните държави членки, Тоест, колко голяма отговорност носи Европейския съюз, но това пък вече е съвсем друг въпрос. Норберт, и аз искам от своя страна да благодаря на тримата ни гости. Мисля, че Европейският парламент има какво да научи от днешното съвместно заседание на Комисията по селско стопанство и Комисията по развитие. Подобни заседания показват, че все по- благоприятно може да се отрази на развитието на Западна Африка и Африка южно от пустинята Сахара, насърчаването на дребните производители и на жива показва, че трябва да се концентрираме върху проекти в по-малък мащаб, проекти, от които могат да се възползват и жени. Въпреки то на кооперативи в Западна Африка, които да произвеждат и мляко на прах. Концерните в Западна Европа се Bueno, eh, muchas gracias. Gracias por las... Много ви благодаря. Благодаря ви и за презентациите. И напред бих искала да отбележа, че днешното изслушване ми се струва много интересно. Тъй като знаем, че дебатът относно новата ОСП вече започна в този контекст. Нашата комисия, т.е. комисията по земеделие, организира редица Увеличава се нуждата от храна и на световно равнище. Европейската комисия излезе със съобщение до Европейския парламент, който твърди Европейската комисия в това свое съобщение. Струва ми се, че то напълно противоречи на това, за което ние говорим днес и напълно противоречи на казаното от някои за промяна в рамките на настоящата ОСП с настоящият режим за помощи е това, което ни представихте и каза, че въздействието от новата ОСП се усеща както в Северна, така и в Южна Европа. Действително, ради получения показват, че или до довеждането на населението до крайна бедност. Или има други възможности. Според мен има други възможности. Питам, защо в получванията, като тази на госпожа Бо, ни представяте ограничението на настоящата ОСП? Имаше въпроси и към вас, господин Дяло, имаше въпроси към целия панел и госпожа, към госпожа Бланко. Кой иска да отговори? I'm, I'm sure my colleagues shall have a lot to say, uh, but uh, my, my, my reaction will be to... Знам, че колегите ще имат много какво да кажат, но ще отговоря на последният въпрос. Обеден съм, че днес би трябвало Европейския съюз да се съсредоточи не върху изхранването на целия свят, а да се опита да помогне на всеки регион сам да може. Възможности, в сценария, печелившите са различни. Първият сценарий, според мен, изобщо не е постижим целта не е да и в тези квартали в градовете, където в момента мигрира населението в същите райони, като цяло системата економическо развитие и на на сигурност тези страни ще стане по-дългосрочно развитие на тяхното селско стопанство. Затова и ние имаме нужда от дългосрочни стратегии, а не непрестанно да сме жертва на краткосрочното по средните, градски, средните клас, който живее в големите градове в развитите държави. От а, в проучването ни, т.е. ако само увеличаваме производството на хранителни стоки в момента, единствено и само ще е, доведем, да помогнем на третите страни, на различните страни да разработят собствените си а, е, сектори. Дали има други възможности? Това не беше обект на нашето проучване, но споменах нещо много друго, което също е много важно – а именно нуждата от по-систематичен подход към политиките ни. Тук не говоря само към. Не говоря само за състоянието на целите за устойчиво развитие. Смятам, че трябва да вземем предвид междуотрасловото въздействие. Именно това е основното заключение от а, нашето получване. Има прекалено голяма непоследователност. Липсва съгласуваност, когато се предприемат мерки за насърчаване по на някои сектори към момента. Може би не това е решението, което вие очаквате, но мисля, че ако успеем да променим действително този подход и ако престанем да разглеждаме отделните политики по-отделно, а започнем заедно да гледаме на политиките като съртопанската, които много добре се допълниха взаимно и които ни показаха едно много важно не, нещо много важно. Ще стам първо въпрос на госпожа Бланко, която е економист, специалист в а, селското стопанство. Вижте какво се случва от години насам. Изоставяме механизмите за регулиране на пазара, отменихме квотите за млякото и какво се случва днес. Има производство и цени, които не удовлетворяват стопанските посетители, които води до тяхното обедняване. Какво се случва в Африка, както прекрасно ни обясни господин Дяло, господин Дешутър също е много добре запознат с темата, защото беше специален представител на ООН по темата. Ами, налага се да а, изнасят към ние всъщност сме принудени да изнасяме млякото си към трети страни, където се почването на търговско поразумение с Канада. Канадците много уместно решиха да не отварят своят пазар на инвеститори в Западна Африка са Содиан, Лактелис, Нестле, Данон, Арла и всички други големи имена в към едни модели, които се основават на самозадоволяването в областта на стопанство по целия свят и най-вече механизми, които да регламентират пазарите. Ich habe zwei konkrete Fragen. Äh, Госпожа Нойхил, имам два конкретни въпроса към първия оратор. Казахте, че правите преглед на настоящото състояние на политиката, но доколко имат своето отражение и политики прилагани преди. В момента не се из... предоставят субсидии за износа, но откакто бяха премахнати субсидиите за износа на птиче месо, пазарът в Африка нарасна 4 пъти. С други думи, когато ние въвеждаме промени в своята политика, то определени тенденции продължават. Реализираме ефекта им. Второ, нашият пазар и американският пазар са на толкова силна позиция в момента, тъй като в продължение на години. Защо не им помогнем да изолират пазарите си? Те имат това право става дума за това да дадем възможност на хората. Просто благодаря. Ja, vielen Dank auch für die, für die Vorträge. Не на европейско равнище. Всичко зависи от правителството на Буркина Фасо. Ако то иска, може да въведе механизъм за налагане на много, което е проблем с собствените ни а, ОСП. Но а, Както казах и други колега от Ирландия, ние лично изнасяме огромни количества вата, за което ви благодаря. Госпожо Мюлер. Благодаря, за което ви благодаря. Госпожо Мюлер. Благодаря. Разисквания става ясно, че според държавите членки не би следвало да се премахнат плащанията, обвързани с производството. Говорихте и за финансиране. Разполагам с последните статистически данни на комисията. Действително, трябва да прилагаме устойчива политика. Трябва да насърчаваме развитието на местните пазари. Това е важно според мен. Трябва също така да заложим родство. Това може да се приложи и към държави като Буркина Фасо. Господин Дешатър, вие говорихте за необходимостта от механизъм за Uh, да, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Крепа, знаете, че някои отрасли в някои държави членки зависят от този вид помощи. Така, например, в Румъния, ако се прекрати помощта за производство на птиче месо или свинепроизводството, няма как тези сектор го влияе и то отрицателно на пазара в Европейския съюз. Защо го казвам? Защото производителите от страните в Меркосура не са при... длъжни да спазват същите норми на производство, каквито трябва да спазват Европ... евро... Е, е, извинете, могат да килограм говеждо за евро, евро и 50 цента за един европейски производител е невъзможно да произведе 1 килограм говеждо с цена по-малко от 3 евро. В Румъния, например, производството на говеждо е в размер едва на 300 това обаче не се случва, защото има нелоялна конкуренция. В някои случаи държавите членки всъщност са в състояние да противодействат на тази нелоялна конкуренция, която унищожава цели сектори. Господин Дес, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на гостите ни. Имам три въпроса към тях. Първият е към господин Дяло. Споменахте е, обезмасленото мляко на прах, което по-късно се умаслява изкуствено. Казвате също така, че имате известни е, законодателни пречки пред износът към Европейския съюз. Какво точно имате предвид? Третият ми въпрос е свързан с помощта за развитие. Какво можем да направим, например, за да насречим инвестициите в най-напред ще изслушаме господин Харалд фон Вице, който е гарен економист, бивш в економическата факултет е, на Тринити College в Дублин е възпрепятствано да взема участие в днешното изслушване, но приветстваме за добре дошли. Благодаря ви за поканата. Член 208 от договора за функциониране на Европейския съюз има за цел да намали и да изкорени бедността. Бедността, глада и селското стопанство са тясно свързани. По-голямата част от хората са недохранени, живеят а, а, на село, в бедни държави и а, основно закупуват храна, не притежават земя. Ето защо селското стопанство играе важна роля при намаляването на бедността и глада. Аз съм работил и учил в тази сфера дълги години. Изчел съм много лекции по темата. Не мога да ви представя цялото им съдържание тук, но ще се опитам да обобщя всичко в няколко изречения. Двигателната сила на економиката – и основният инструмент за намаляване на, гла... на глада и бедността са инвестициите в умения на работната ръка. Доброто управление, добре действащата пазарна економика и международен либерален търговски режим също са изключително важни. Така мога да ви обобщя съдържанието на лекциите, които чета. Бедността и глада се виждат най-вече в тези региони, в които хората е, нямат достъп до тези технологии, които ние тук използваме от дълго време. Те нямат достъп и до различните фитосанитарни продукти. Бих искал да се съсредоточа върху а, някои аспекти на ОСП. Ще започна с едно наблюдение. Дългосрочната тенденция на намаляване на цените на стоките приключи. От 2000-та година цените започнаха да растат. This... Причината за това е, че в световен мащаб растежа вървеше по-бързо от доставките. Има голямо разминаване в много бедни държави между тази тенденция и обема на вноса. Спомняте си таблицата на Рикардо, там където се говори за търсенето и предлагането на национално равнище. Имайки предвид тази графика, смятам, че е важно, че развитията на пазара, които споменах, ни безпокоят от гледна точка на продоволствената сигурност в бедните държави. Те си имат своята цена – глад, политическа нестабилност, насилие, миграция. Световното търсене на храна нараства бързо и ако искаме да се справим с това, можем да го направим, като се увеличи селскостопанската дейност или като се увеличи производителността. Няма как да увеличим хектарите обработваема земя, защото обработваемата земя е ограничена. Най-продуктивните земи вече се експлуатират. не останаха земи за селскостопанска дейност. Е, може, ако изсечем тропическата а, гора, но няма да го направим по причини свързани с климата. FAO очаква 90% от бъдещия растеж, свързан с производството, да идва от растеж, от нарасналата производителност, а не от хектарите обработваема земя. Растежа базира на производителността намалява от зелената революция 70-те години и за това си има редица причини. Аз обаче ще спомена само три от тях, тъй като те представляват интерес за Европейския съюз. Една от тях е пренебрегването на научния развой на дейност в областта на селското стопанство. 70-те години излишъка от селскостопанската дейност започва да нараства в Европейския съюз, което доводен до намаляване на рестрикциите при използването на технологиите за производство в Европейския съюз, като например традиционната технолог... генетична технология и защитата на културите. Някои групи много успешно лобират а, за нископродуктивно земеделие. The rapidly growing food import gap. Нарастващото разминаване между необходимата храна и вноса от такава може е, да бъде преодоляно, ако богатите държави произвеждат и изнасят повече храна. Какво ще стане, ако Европейския съюз просто спре да бъде е, най-големия нетен вносител на храни. Какво ще стане, ако елиминираме ползата от ефективната ни хранителна индустрия? Ако разработим метод, който да ни позволи да има конвергенция между различните потоци от хранителни стоки, ако започнем да задоволяваме собствените си нужди. Ето виждате тук. Uh, Говорим за 17 до 34 милиона хектара. Продължавам нататък. Следващата последица, която е очевидна, но ще е развойна дейност в селскостопанската област има за цел, за цел устойчиво нарастваща производителност и това трябва да бъде неизменна част от новата ОСП. Ползите от растежа базирана производителността са огромни. Положителният ефект ще се усети не само в Европейския съюз. Положителният ефект ще се усети в развиващите се държави, ако имаме оправдано финансиране на научния и развойна дейност. Като, например, случаят с субсидиите ПИГУ. На следващия слайд ще видите след малко, че ползите за околната среда са много по-големи от традиционните ползи, които имаме в социалната сфера. Ако направим изчисление, ще видим, че всеки пункт растеж в Европейския съюз се отразява на цялото общество. социалното благополучие ще се усети от над 500 милиона. Ако намалим нетния внос в Европейския съюз на виртуалната сълскостопанска земя с 1,2 милиона хектара, като същевременно запазим 1,2 милиона хектара на природни местообитания. Ще намалим емисиите на въглероден диоксид е, с 220 милиона тона. Това е ползата от всеки един пункт, допълнителен пункт от растежа базиран на производителността. По този начин ще запазим също и биоразнообразието. Може би много хора не знаят за бедността, за глада, за околната среда и аз много често питам изчисленията, които правите, може да са така, но ако Европейския съюз желая да произвежда повече, трябва да увеличи производителността, реколтата, защото не можем да имаме повече земя от тази, с която разполагаме. Обикновено, когато задам този въпрос, ми се казва, Растежа, обвързан с производството, трябва да бъде устойчив, като всичко останало, което правим. Нека да погледнем какво означава това за Европейския съюз. Е, нарастването на реколтата, виждате тук разбита по култури, е, е една и съща за всички култури. Периода на проучване е 2003-2013 година. Виждате реколтата за житото 0,86%. Това може да се дължи на по-интензивно използване на земята или по-интензивно използване на фитосанитарни продукти. TFP на слайда означава, че сме взели предвид и останалите фактори, които се отразяват на растежа. И тук виждаме, че Европейския съюз в Европейския съюз има тенденция за намалено използване на обработваемата земя. Изводът е, да спрем да използваме термина устойчиво интензифициране, защото се нуждаем от по-интензивно използване на обработваемата земя, а тенденцията ни показва обратното. Този пример бе следван и от други държави, като например САЩ. По аналогия на този пример трябва да кажем, че екологичното сълскостопанство понякога трябва не да получава субсидии, да бъде облагано. А ако ще преминаваме към този тип селско стопанство за в бъдеще, това означава, че с 70 милиона хектара ще трябва да се увеличи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 десетте си минути. Пермитаме, сеньор Винке. Позволете ми да ви прекъсна. Казва госпожа Гарсия. Много ви моля, нека да позволим на нашия гост да дъбрикмения и на местообитанията. Намаленото производство в Европейския съюз ще доведе до увеличаване на цената на сълското повече от когато и да било. Решенията по отношение на ОСП трябва да се базират на научни становища, а не на мненията на лобистите. трябва да се върне доверието в начина по който се взимат решенията в ОСП. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря ви, господин Фонбицке. Нямаме наистина много време, затова трябва да пристъпим към следващия кръг от разисквания. Той ще е посветен на заключенията от днешните дебати. Сред нас е комисар Холган. Предстои да направим заключения за съгласуваността на политиката за целите на развитието и бъдещето на ОСП. И тъй като наистина вече нямаме много време, веднага ще дам думата. Е, Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа евридепутати, уважаеми гости, госпожи и господа почива на разбирането, че ние сме част от един глобализиращ се свят и се изправяме пред предизвикателствата на нашето време. ОСП вече от години е съгласувана с политиката ни за развитие. Да, възможни са все още мерки по отношение на пазарите. ОСП вече от години е съгласувана с политиката ни за развитие. Да, възможни са все още мерки по отношение на пазарите. За производителите отразява положението на пазара. Възстановяванията при експорта не са в сила от първия начаване на многостранния подход за установяването на търговия, основаваща се на правила. Имаме много благоприятни условия за достъп на пазара за развиващи се страни. Предоставяме безквотен и безмитен достъп на най-слабо развитите страни. Правим също така и едностранни отстъпки спрямо развиващите се страни. Освен това имаме и система за защита на чувствителните продукти. Има силни гаранции за опазването на такива производствени сектори. Казвам това в отговор на госта от Буркина Фасо по споразуменията за економическо партньорство, ПАСО да ратифицира това споразумение. Призовавам страната да се възползва от възможността за въвеждането на тарифи, ако желая да го направи. Правителството на Буркин ниски тарифи, но на него се пада да вземе това решение. Не на Европейския съюз се пада задачата да се меси в действията на суверенна държава. Европейския съюз бе по-голям в сравнение с вноса от извършван от Русия, Япония и няколко други държави взети заечните промени. Работим с партньорите си от развиващите се страни, за да се изправим пред най-значимите предизвикателства по настоящем. Комисията има стратегичните промени на установяването на балансирана програма за търговията. В бъдеще, според нас, ОСП трябва да изиграе по-голямо. Едно можем да се справим с нерегламентираната и неконтролирана миграция. Заедно трябва да работим и по предизвикателствата, кои цел на тази помощ е да дадем възможност на младите хора в страните партньори да останат в страните си на происход. Вече говорих за благоприятните условия в селското стопанство. По програмата за външни инвестиции ще има специално направление за инвестиции в селското стопанство и това не е случайно в него. Така ще има и работни места за бързо разрастващата се работна сила. По този начин ще се насърчи конкурентоспособността на Африка. През, месец, а през 2016 пък в Рим бе проведена конференция на ниво министри разработваме нови модели, не само по линия, включително и с участието на частния сектор. Всичко това ще допринесе за това миграцията от Африка към Европа да се превърне по-скоро в устойчивостта в бъдеще. Вече сме установили добро сътрудничество с Африка в тази област. Работим също така и с комисар Мимица ще бъде създадена специална работна група на ниво експерти, която да очертае следващите приоритети. Тази група ще включва 10 до 11 експерти, ще заседава редовно, предстои тя да докладва към края на тази година. Групата трябва да работи в тясно взаимодействие, според мен, с Африканския съюз. Вече е отправена покана за представяне госпожо председател. Комисарят Хоган прекрасно обобщи това, което се опитваме да направим на равнището на всички служби на Европейската комисия, за да се превърне ОСП в една положителна история за развитието в Африка. Обсъждаме темата за политическата съгласуваност с политиката за измерение днешното изслушване. Други подобни се чува много да се говори за регулиране на пазара и мерки за компенсации. Комисарят Хога много ясно заяви, че дори в контекста на споразуменията за партньорските споразумения, които по принцип много тревожат сълскотопанският сектор по принцип, има много и ясно възможност е, заложена за възможности за трети страни и в частност на да се съсредоточаваме по-конкретно върху защитата на устойчивото развитие на съсобанския по сектор в тези страни. Общият ни е, портфел е в размер на 9 милиарда евро за текущият период и в, в конкретни области, като Западна Африка, например, имаме конкретни до краят на април тече процесът на оценка, в който трябва да се обърне специално внимание и на частният сектор, в който не се инвестира достатъчно, като каза и комисарят Хоган. Срещаме се с различни заинтересовани страни и става ясно, че има много инвестиции в е, областта на енергетиката, на цифровизацията и урбанизацията, но не и в областта на собственото стопанство и на производството на храните. Това все още е много неразвит сектор и целта ни всъщност е да подпомогнем именно този отрасъл и отправяйки възможно най-добри сигнали и подкрепяйки на новопоявилите се млади селскостопански производители с секретарята на КТБ и на ФАО и на Африканския съюз, за да установим кои са секторите в рамките на селскостопанство, които имат особено конкурентно предимство на местно или на регионално равнище и съответно да окажем именно на тези отрасли нужната подкрепа влече да работят в сектора на селското стопанство и смятам, че е важно ние да подкрепим нужните условия в това отношение. Трябва да подкрепим и нужно развойната дейност. Отдавам това е един от основните ни приоритети. А от гледна точка на земята тремя а по отношението на действията в областта на климата, разглеждаме и, и альтернативни модели, къде има възможност за подкрепа на тези нови модели. А по въпроса за изхранването, знаете, че в